sind denn die Rapporteure hier? Meine sehr verehrten... И така, уважаеми дами и господа, извинявам се за закъснението, но имаше няколко промени в дневния ред. Искам да направя някои съобщения от заседанието на координаторите преди да продължим. Раздадохме някои от, докладчи, от докладите по имунитета господин Луиджи, ще изготви господин Арабкай, господин Луиджи втора част, отново колегата Арабкай, за колегата Вадим Тудо, доклада ще изготви госпожа Лоли, за Ханс Петър Мартин колегата Цвевка. След това мнения, становища бяха раздадени за а, онлайн хазарта за, на господин Карим. Има промяна по отношение на ипотечните кредите. Становището ще бъде изготвено от правната комисия от госпожа Тайм. Това са промените, които трябваше да ви съобщя. Сега преминаваме към следващия доклад. Това е докладът за Брюксел 1 на колегата Цвевка. Думата има докладчика. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Благодаря господин председателю. Започна работата по нов, новия вариант на директивата Брюксел 1. Този регламент е един от най-важните инструменти за това, че гражданите и нашите дружества ще имат по-голяма сигурност, ще има по-голяма предводимост при взимането на решения. Е, регламента трябва да бъде изменен по такъв начин, така че е, да не се сбъдват е, лошите предсказания. Надявам се, че преработката, с която разполагаме, ще включи в себе си всички изменения, които ще подобрят функционирането на регламента. Искам да ви припомня, че на 7 септември миналата година приехме резолюция за преработката и преразглеждането на регламента Брюксел 1. И разбира се, имахме достатъчно време, за да обмислим нещата. Изготвихме предложения за изменения. Европейската комисия също предложи своите изменения и ние ще се занимаем с тях в парламента. Рано се госпожа Лолис е тук. Тя беше докладчик преди в предния законодателен период. Тогава имаше само консултации. Днес като парламент имаме една по-силна позиция и вече сме с законодател. Ще работя с госпожа Лолис и с докладчите в Сянка в тясно сътрудничество, както и с представители на унгарското председателство и предстоящото полско председателство. Искам да се позова на опита на госпожа Лолис. Искаме до края на годината да приключим с доклада, свързан с преработката на този регламент. По време на първо а, четене ще бъде представен първоначалния вариант на регламента, на неговия преработения вариант. Това ще стане през юни. Ако си спомняте, вече а, говорихме по този въпрос, когато обсъждахме Зелената книга. Комисията предлага екзекватурата да бъде премахната и да се въведе а, автоматичен модел. Какво означава? Решение, което идва от а, държавата по происход, е да бъде а, прилагано това решение във всяка една друга държава членка. Това решение да бъде изпълнявано автоматично. Това означава, че решение на даден съд ще бъде а, признато във всяка една друга държава членка, включително и в държавата, в която трябва да бъде изпълнено това решение. Така, страните не трябва да се борят сами, за да постигнат признаване и изпълнение на решението. Разбира се, има инструменти за, свързани с преработката, които а, дават ограничение. Съгласно Член 44. Ако а, даден съд в държавата членка не е а, се заел със случая от началото, след това ответника може да иска преразглеждане на случай и на решението. Да речеме, че една от ответните страни не е могла да бъде в съда поради форс-мажорни обстоятелства. Член 43 дава възможност да се обжалва решението, взето от съд в държавата по происход, така че а, в случай, че не са спазени принципите за справедлив процес в този съд. Е, Европейската комисия предлага да се постави акцент върху справедливия процес, но това не е достатъчно. Европейската комисия взе решение да въведе изключения. Тоест, екзекватурата да бъде запазена при два случая. Първо, при обвинения за клевета и при колективните искове. Премахването на екзекватурата като цяло е определена от раз, съответните разходи и ще също ще се покачи и доверието на гражданите. 59% от случаите става въпрос за съвсем обикновени съдебни случаи, което означава, че запазването на екзекватурата не е необходимо. Това ще има въздействие само върху 5% от, правните, от съдебните случаи. Става въпрос за разходите. През 2009 година техният размер 84 е милиона тези а, данни не мога да ги а, оценявам или да ги анализирам, а, но това са фактите. Европейската комисия смята, че държавите членки имат достатъчно доверие и са готови да премахнат екзекватурата. Не споделям изцяло този оптимизъм, защото Европейската комисия може да ам, смята така и всички желаем да има 100% доверие между държавите членки, но реалността е друга. Това доказва и дискусията в нашата комисия. Но нашите граждани, те са за една задълбочена интеграция и има нужда от правна сигурност. И нашите граждани очакват ние да ги предпазим от решения, за които те не са готови. И а, решения, които нарушават правната сигурност. Щеше да е грешка, ако а, премахнахме този принцип принцип е, изцяло и е, принципа свързан с позволяване на обжалване. Относно е, потребителите и ответните е, страни. Те обаче трябва да имат а, е, е, право на обжалване в страната на изпълнение на решението. Става въпрос за съдебни процеси, при които обвиняемите са граждани на трети страни. Тук става въпрос за много добри предложения, но в момента е много рано все още да се обсъжат. Ето защо подчертавам, че трябва да се проведе една широко обхватна консултация – преди да се вземат някакви окончателни решения. Искам да ви припомня, че е, Европейската комисия до, настоя... до настоящия момент не е получила съгласието на Европейския парламент в тази област. Европейския парламент смята, че разпоредбите в регламента Брюксел 1 могат да се прилагат и върху граждани от трети страни, които са ответници по съдебен процес. Не могат нещата да се зачеркват без да се направи една задълбочена оценка и задълбочен анализ. По-късно ще се върна отново на тези въпроси. Относно клаузата, свързана с избора на съд, Европейската комисия смята, че а, приоритет трябва да се дава на а, съда, който е упоменат в споразумението. Също в член от директива се споменава, че се избира компетентния съд, който е с изключителни компетенции. Европейската комисия даде ясно да се разбере, че конструктивните предложения ще са от голяма полза. Относно а, Арбитража. Трябва съвсем ясно да тълкуваме съображение 20 от преамбюла, където се упоменават случаите за извън съдебни споразумения. В този регламент има съвсем подробни разпоредби, че трябва да се избягват паралелни а, процеси. Ако се води процес на извън съдебно споразумение, съдебният процес трябва да бъде прекратен за този период. Може да се а, а, търси и помощ от арбитражни съдилища и други компетентни органи, които са посочени в споразумението между ответните страни. Член 58 съвсем ясно и подробно съдържа в себе си въпроса, свързан с извънсъдебните споразумения. Също така има ново а, предложение за изваредните компетенции, независимо от а, местоживеенето. Как тук се обхващат случаите на наемане и отдаване под наем на жилища. Един допълнителен въпрос. Тук имам предвид член 85, който посочва, че този регламент не се а, отнася до правата на работодателите и работещите. Тук става въпрос за общите а, дейности и общите действия свързани с случаите на стачки. Питам се каква е целта на този член. В дискусията до сега беше споменато, че а, това предложение излиза извън рамките на директивата. Искам на регламент, извинете, искам една добра обосновка от ваша страна. А, това е първата а, дискусия след изготвянето на проекто регламент очаквам ком... вашите коментари, очаквам и реакции от страна на комисията. Предлагам срок за нашите действия, както казах. Срокът, как графикът ни е много амбициозен и искам да приключим с работата до края на годината. Предлагам докладът, който вече сте получили, да бъде обсъден на следващото заседание през юни. Ако успеем, тогава предлагам измененията да бъдат внесени до 15 юли. През лятото няма да има някакви а, особени развития, но все пак можем да извършваме подготвителни работи и да чакаме превода. През октомври, по време на пленарните заседания и заседанията на комисията, можем да продължим с обсъждането и съответно приемането на доклада. беше взето решение през септември да се организира семинар по темата Брюксел 1. Благодаря за вашия интерес. Благодаря, че ме изслушахте. Аз съм готов да чуя вашите коментари. Благодаря на колегата Суевка. Сега, председат... Сега ще чуем представителя на комисията госпожа Хофер. Uh, Благодаря, господин председател, и добро утро на всички. Благодаря, господин Звевка, за много изчерпателното представяне на предложението на комисията. Мисля, че господин Звивка разгледа, засегна всички основни точки на предложението за премахването на екзекватурата. Ние предложихме да се отмени мандата още от 1999 година. Опитваме се да направим това, като отчитаме всички проблеми, повдигнати от заинтересованите страни, например да се предвидят възможности за защита на правата на ответниците. От това зависи да видите, да, да, да направите така това да стане за разширяването на въпроса до трети страни. Тук става въпрос за достъп до правосъдие на европейските граждани тогава, когато те имат бизнес отношения или други отношения с, с страни в трети страни. но това се предлага да се, разреш, да се разширят правомощията за подсъдност и в трети страни което дава юрисдикция на нашите съдилища тогава, когато страните имат активи в Европа, защото е необходимо в крайна сметка човек да си възстанови средствата и активите по споразуменията за арбитраж, това, което се опитахме да направим е да подобрим автономията на страните в Европа, да подобрим ситуацията за страните, които са избрали да внесат споровете си в конкретен съд, а, а не са избрали извън съдебно решение. Ние искаме да се засилят споразуменията за съдебно уреждане, за арбитраж. От страните ще зависи в крайна сметка как ще решат споровете си. Това са основните елементи на ам, промените. А по конкретния въпрос, повдигнат от господин Цвевка по член 85, ние сме а, внесли една разпоредба, според която регламента не влияе на правото на стачки. Направихме го, защото по време на публичните консултации се изрази загриженост от е, някоя, някои страни. Е, това е една загриженост, която е малко по-широка, отколкото разпоредбите на Брюксел 2. В известен случай в регламента Брюксел 1 имаше усещането, че едно специално тълкуване на правната практика може да, би могло да доведе до ограничение на свободата на профсъюзите да действат и по-специално може да повлияе правото на стачка. Комисията смяташе, че това тълкуване не би трябвало да се се следва. Ние не бихме искали да ограничаваме правото на стачка и именно за това включихме тази разпоредба в края на регламента, за да сме сигурни, че никоя разпоредба няма да се тълкува по този нежелан начин. И аз мисля, че господин Цвивка е готов да се придвижи, да придвижи работата по текста. Ако имате някакви проблеми, винаги може да се свържете с нас. Председателят. Благодаря. Има ли някакви коментари или... Извинете. Благодаря. Вече се радвам за съвместната работа с колегата Звевка и с Даяна Уолис и с другите докладчици в Сянка. Искам да кажа, че проект доклада е много успешен. Много от нещата, които сме обсъждали по време на дискусиите, са включени в текста. Изненадана бях да чуя от комисията, че 1079 е даден мандата за премахване на екзекватурата. Аз съм депутат, който не е толкова дълго тук в парламента, но се питам, трябваше ли толкова много търпение да се прояви, за да се стигне до някакви действия. Радвам се и за семинара, който ще бъде организиран през септември по тази тема. Искам да се спра на някои неща, които са важни, но също представляват и проблем. Първо, новата концепция за международните компетенции. И най-вече във връзка с прилагането на регламента. Този аспект е положителен – а, добре а, също и а, да има гъвкавост при определянето на съд, когато става въпрос за случаи свързани с движим имот. Също така и друг въпрос включен в обхвата на директивата, свързан с съдебни случаи, когато някои от ответните страни е лице, живеещо в трета държава. Това също е положително. Член 6, алинея 6 също е елемент, инструмент, който може да се използва. Приветствам, че са обхванати различни проблеми в текста, но след разговори с синдикатите стана ясно, че е хубаво да се дава правна сигурност, но все пак трябва да се дава право на а, избор на съд в а, случаи, свързани с а, трудовите условия и с действията по стачки. Мисля, че в хода на работа ще възникнат допълнителни въпроси. С, например, когато става въпроса за празнични дни. Празнични дни, които са неработни в една държава членка и в друга държава членка са работни. искам да спомена още един въпрос, който представлява проблем според мен относно изключенията и свързани с премахване на екзекватурата. ще е трудно за Организация за защита на потребителите и за омбудсманите да могат да обобщават повече изисквания, повече искове и предприятията в такива случаи ще имат предимства. И също ще възникнат разходи, повече разходи, свързани с изпълнението на решението, ще се затрудни изпълнението на решения, свързани с колективни искове. И в този случай страните не са равнопос... няма да бъдат равнопоставени. Благодаря а, на докладчика, благодаря че а, много ще смятат, че разпоредбата, свързана с правото на стачни действия, ще е в трън в очите. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Цвивка за представенето на документа. Очаквам с нетърпение работата ни по това по тази документация. Той говореше за решението на ИМКО. Първоначалното, първоначално това беше само консултация, но това е в основата на европейското гражданско и търговско право. Много е важно е, корекцията да бъде в правилната посока. В повечето случаи, според мен, регламента функционира добре. Господин Цивка открои нещата, където, местата, където може да се работи по-добре и ние ще се опитаме внимателно да е, премахнем необходимостта от двойна екзекватура. На мен ми беше интересно е, да чуя за възможностите за запазването на публичната политика. Той е напълно прав във връзка с проблемите, свързани с клеватата, които обсъждахме тази сутрин във връзка с приложимото право в тази сфера. Има доста голяма чувствителност в държавите членки е, за постигането на необходимия правилния баланс е, между свободата на изразяване и е, личната свобода тук трябва да се запазят възможностите на публичните политики. Малко малко по-малко сигурна съм във връзка с колективните искове, ако разгледаме колективните хоризонталните инструменти за колективните искове и вие, господин председател, ще правите доклад по този въпрос. Ние имаме загриженост относно хоризонталните инструменти, които ще бъдат един двоен тест в рамките на Брюксел 1. Другата сфера, която за мен е интересна от гледна точка на предложението на комисията, е свързана с, с това, което аз наричам европейски оператори в трети страни. Аз мисля, че това е една сфера, която е свързана с възможността много правозащитни организации да могат да се явяват в европейски съдилища, по-специално в Обединеното кралство и Холандия, за да може да се осигури доброто поведение на редица субекти, дори извън Европейския съюз. Знам, че има пред, че критерия е наличието на активи в Европейския съюз. Това може би е правилен, може би не е правилен начин за решаване на проблема, но поне проблема е осъзнат и аз мисля, че той е важен другите неща, които бяха споменати по въпроса за потребителите. Надявам се, че членът свързан с потребителите и подсъдността или юрисдикцията е издържал теста на работата през последните години. Определено трябва да сме сигурни, че изборът, който се е, направи, е, ще се разгледа наистина много разумно и чувствително. Очаквам е, работата си по това важно досие с господин Свивка и вече сме очертали онова, което ще бъде интересно за бъдеща дискусия. Благодаря. Няма други колеги, които искат да вземат думата. Можем да приключим с тази а, точка. Доклада трябва да бъде изготвен и да го изчакаме. Друго не може да се направи. Сега започваме с гласуването. Както се разбрахме в 10.30, трябва да започнем с гласуването. Започваме с доклада на господин Масип и господин Масип има Започваме с вашия доклад. Има ли нещо, което искате да кажете? Perdone, presidente президенте, Извинявам се, господин председателю. Е, става въпрос е, последните дни в Испания само за избори и аз не съм много концентриран, но съм готов да гласувам. Германия също така и там постоянно има избори. Нека да започнем с гласуването в такъв случай. Изменение първо. Сега а, искам да кажа, че няма а, отделно да назовавам въздържали се, който иска да се въздържи и смята, че трябва да бъде записано а, да каже. Първо изменение за, против, приема се. Екон Г. Няма нужда да се гласува. Екон С. Кой е за? Против. Приема се. Екон Д. Кой е за? Против. Приема се. Второ изменение за. Против. Приема се. Трето изменение за. Против приемас. Екон е за, против, броим. Eight. Und dafür? In favor? In favor, six and three, nine, eleven. Nine in favor, eleven again. Девет за, 11 против, отхвърля. Не. 11 за, поправя се председателя, 9 против, приема се. Екон латинско Б за, против. Летство war die Mehrheit Отхвърля се. Екон А не трябва да се гласува. Четвърто изменение за. Против. Приема се. Пето за. Против. Приема се. Шесто за против, приема се. Седмо за, седмо няма нужда, компромис едно за, против, приема се. Осмо за, Също с 8, 9 и 40 не трябва да се гласува. Втори компромис за, против, приема се. 13 за, Против. Приема се. 16 за. Про... За. Кой е за 16? Против. Трябва да броим. Още веднъж за. 11, no, 12 in favor, 12 in favor. Против. Отхвърля се. 12 на 12 гласа. 15 за. Против. Отхвърля се. Трето. Първата част е уредена. Са Екон 3. За. Против. Приема се. Екон F. За. Първа част. Против. Приема се. Екон Ф, втората част за, против, приема се. Екон 14 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 21 за, против, отхвърля се. 22 за, против, приема се. 23-то за. Не, 23-то не трябва да се гласува. Четвърти компромис за. Против. Приема се. Пети компромис за. Против. Приема се. Екон 19 за. Против. Отхвърля се. Още веднъж. Екон 19. За. Против. Приема се. 33. За. Против. Приема се. 34. За. Против. Приема се. 35. За против, приема се. 36 за, против, отхвърля се. 37 за, против, приема се. Шести компромис за, против, приема се. 39 за, против, Мисля, че мнозинството беше за. Приема се. 41 за. Против. По 41 още веднъж за. 12. Против. 13. Отхвърля се. Устно изменение 1 за, против, приема се. Екон 7 за, против, приема се. Компромис 7 за, против, Приема се. 56 за. Против. Още веднъж за. Против. Приема се. 57. Може би не трябва да се гласува, каза председател. Значи, все пак, 57 за, против, приема се. 58 няма нужда да се гласува, също 59, е 60. Компромис 8 за. А, разделно гласуване. Okay, wir haben also einen Teil. This list Значи, ако виждам правилно, едно, две, три разделни гласувания. Първата част. Не, две гласувания поправя се председателя. Всичко. Е, гласува се целия параграф с изключение на едно изречение. Кой е за? Против? Още веднъж. Още веднъж. По целия параграф по целия параграф с изключение на е, като започва This list should include. Кой е за? Против? Приема се. Сега за изречението. Кой е за? Против? И така, това изречение се отхвърля. 70-то. Кой е за? Против? Приема се. Екон едно, втора част за. Против. Приема се. Екон две, втора част за. Против. Приема се. 73 то за. Против. Приема се. 74 то няма нужда да се гласува. 75 е следващото. За, против, отхвърля се. 76 за, с изменение. За, против, приема се. След това 81 за, против, Приема се, но още веднъж. 81 за, против, Приема се. 77 за. Или не, няма нужда да се гласува. 78 за. Или също. Не, трябва да гласувам по 78, каза председателя. Значи 78 отпада. Сега 82 за. Против. Приема се. Устно изменение 3 на докладчика за. Против. Приема се. Екон 16 а, отпада. Екон 22 също. 80-то. 80-то за. Против. Приема се. Екон 18 за. Против. Приема с. 83-то за. Против. Приема се. 84-то за. Против. Приема с. 85-то за. Против. Приема се. Екон 20 за. Против. Приема се. 86-то за. Против. Отхвърля се. 87 за против, приема се. Девети компромис за, против, приема се. 91 за, против, приема се. 92 не се гласува. Екон 17 за, против, приема се. Компромис 10 за, против, приема се. Изменение 100 за, против, приема се. Изменение 104 за, против, отхвърля се. 101 изменение за, против, отхвърля се. 102 за, против, за отново, 12 на 12, отхвърля се. 103 за, против, приема се. 11 то изменение за, против, приема се. След това 55 на Камал за, против, Отхвърля се. 61. Разделно гласуване по първата част за. По първата част 61 за против приема се. Екон 13 за против също се приема. 111 за против отхвърля се. Компромис 12 за против, приема се. Екон 11 за, против, приема се. 116 за, против. Не е ясно. Още веднъж. 116 за. Против. 12 за, 12 против, отхвърля се. 117 за, против, пак 12 на 12. 118 за, против, отхвърля се. 120 за, против, пак 12 на 12. Сега за целият доклад. За. Против. Единодиш, единодушно е прият доклада. Това не беше една така проста тема. Сега преминаваме към доклада на Кастекс. Има ли нещо, което иска да каже докладчика? Okay. Good. Гласуваме. Handzeichen. Wer Добре, за против, въздържали се, компромис 2, за против, въздържали се, приема се. На изменение 7 на господин Карим, за против, Отхвърля се 8. Албрехт за, против, въздържали се. Приема се 9 за, против, въздържали се. Компромис 3 за, против. Приема се 11 за, против. Отхвърля се. Компромис 4 за, против. Приема се 18 за, против. Приема се 19 за, против, приема се 20 за, против, приема се 21 за, против, приема се 23 за, против, приема се 24 за, против, приема се Не, извинявайте. 25 е отхвърлено, 26 е отхвърлено, 27, 28 за, против, приема се, компромис 5 за, против, приема се, компромис 6 за, против, приема се, 33 за, против, приема се, 34 за, против, приема се, 36 за, против, приема се, 37 за, против, приема се 38 за, против, приема се 40 за, против, приема се компромис 7 за, против, приема се и окончателното гласуване за, против, въздържали се с един въздържал се. Текстът се приема. всъщност един въздържал се. Поздравления! И сега преминаваме към доклада на госпожа Лихтенберг. Госпожа Лихтенберг, имате ли коментари? Искам да благодаря на, за подкрепата, която ми беше оказана по тази важна стъпка. Много се радвам, че постигнахме такова широко съгласие. Благодаря. Точно това е въпросът, по който а, имаме огромна отговорност. И сега гласуваме изменение за. Едно за против, приема се. Две за против, приема се. Изменение три за против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. Компромис 2 за, против. Не, извинявайте, трябваше да гласувам изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се. Приема се становището като цяло за против, въздържали се.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 господин председателю. Става въпрос за правното основание, свързано с проекто регламент. Става въпрос 2007, променен 2004. Става въпрос за Frontex. Споделя мнението на секретарията и на правната комисия, че правното основание трябва да бъде сменено. Също така смятам, че член 74-77 поставят правилното правно основание. Имам преди точка Б и Д. Това ще даде възможност да се приеме регламента в рамките на съвместно взимане на решение. Споделям мнението на правната служба а, и на секретарията и това правно основание трябва да бъде прието. Благодаря. А, всички ли са съгласни? Кой е за? Против? Въздържали се няма. А, решението е прието. Сега 22. Госпожа Герингер. Przewodniczący. Благодаря, господин председателю. Става въпрос за регламент, свързан с управлението на радиоактивни отпадъци. Предложението на правната служба е свързано с досегашната процедура с радиоактивните отпадъци от работеното гориво. Правното основание бяха член 33 и 32 от договора Евратом. Съгласно статута и правилника на Европейския съюз, въпросите свързани с ядрената енергия се уреждат единствено от договора Евратом. Този договор позволява приемането на общи стандарти, свързани с управлението на ядрени отпадъци. Това е предметът на директивата. Но преди две години е, беше прият Лисабонския договор и сега Европейския парламент поема контрола и също участва в взимането на решения в много нови сектори, политики. Предлагам следния компромис. Ще признаем две правни основания, както договора Евратум, така и правното основание – свързано с това, че Европейската комисия ще решава съвместно с експерти какво да се случва с ядрените отпадъци. Съгласно член 192 от Лисабонския договор, Европейския парламент ще има правото да участва в вземането на решения. Ние смятаме, че това е правилният подход, тъй като след влизането в сила на договора от Лисабон. Европейският парламент взима участие при решенията в много допълнителни сектори, включително и областта, свързана с околната среда. И така, предлагам компромис. Ние признаваме членове 31 и 32 от договора Еврато и член 192 от Лисабонския договор. Това е правното основание за директивата, свързана с управлението а, и извозването на отработеното гориво и ядрените отпадъци. Благодаря госпожа Геринга, колегата Лехнер и с колегата Цвевка. Благодаря господин председателю. А, аз съм за а, тези резултати и това предложение, но все пак това не е много издържано от гледна точка на договорите. 31 и 32 член от договора Евратум са много специални и те съдържат аспектите за здравето и безопасността. Не значи, че в другите членове не е споменато нищо друго. Единственият въпрос е свързан с това, че има решение на съда преди да влезе в сила договора от Лисабон. Обаче, възможно ли е чрез договора от Лисабон да са извършени промени в договор от Евратом или в другите договори? Мятам, че в тази връзка Член 31 и 32 от договора от Евратум са единствените, които могат да бъдат приложени. Госпожа Лихтенбергер, аз не съм на това мнение, защото ние два пъти водихме дебати за правните основания е, и решихме точно обратното трябва да има обща защита, общо опазване на околната среда и ето защо трябва тук да бъде засегнат член 192, а не 31-32 от Еврато. Трябва също да вземем предвид и засилените правомощи на Европейския парламент и участието в, при съвместните решения. Знаем какви са последиците от е, ядрените катастрофи. Все още изпълняме за Чернобил, за това, че тази катастрофа имаше ам, <clears throat> трансгранично а, влияние в а, съседните а, държави. Е, необходимо е Европейския парламент да се включва по-активно в вземането на решението. Смятам, че ние трябва да подкрепим докладчика и нейното предложение. Правната служба може ли да даде обяснение на въпроса зададен от господин Лехнер? Няма никой от правната служба. Секретарята ми каза, че има възможност да вземем решението по този въпрос следващия път. Защото водещата комисия ще вземе решение след следващото заседание на правната а, комисия, така че можем да решим и да вземем окончателно решение следващия път. А, е, защото това, което ще бъде взето като решение, трябва да бъде представено а, и, пред, и в а, Съда на европейските общности. Already, uh, an opinion. Да, може да имаме мнение от правната служба, но те трябва да обяснят по-подробно какво имат предвид. Следващия път ще ги слушаме. Продължаваме с дневния ред. Същия докладчик става въпрос за морската политика. Е, Благодаря, господин председателю. Сега към предишната тема. Искам да кажа, че познавам, запозната съм с съмнението на правната служба, но трябва да има компромис. Компромисът е следния. Ние а, приемаме мнението на правната служба, но допълваме едно правно основание. Но нямам нищо против темата да бъде отложена следващото заседание. И сега към следващата точка проекто регламент за създаване на интегрирана морска политика. Няма никакви а, съмнения по този въпрос. Аз приемам изцяло мнението на правната служба. Член 74 и 77, линея 2б, те не са необходими. като правно основание за изготвяне на стратегията за морската политика. Регламента се занимава с финансирането на проектите в областта на морската политика и нито един от членовете на този регламент не се позовава на тази политика, на трансгръчното сътрудничество и на а, миграционната а, политика. Така че а, правните основания са общи. 40 и член, алинея 2, 99 алинея 1, член 100, алинея 2, 173 алинея 3, 175, 188, 192 алинея 1, 194 алинея 2 и 150 и 195, алинея 2. Предлагам а, да се съгласим с мнението на правната служба и да приемем това правно основание. Виждате, че а, има много членове, които съставляват това правно основание и то е доста а, стабилно и обосновано. Председателя, няма а, допълнителни коментари, няма възражения, приемаме предложението. И сега следващата точка. Доклада на господин Карим трябва да бъде отложен. Можем да го гласуваме. Можем да гласувам по преработката. Дори и докладчикът да не присъства. Кой е за? Против? Приема се. След това. Сега преминаваме към първо към точка 28, свързана с Хакската конференция. Искам да приветствам господин Ханс Ван Лоун. Ще започнем с вас и след това ще дам думата на госпожа Уолис. Моля, имате думата. Ah, Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми дами и господа, ние наистина за нас е много голяма чест с господин Уилям Данкън да се изкажем още веднъж пред вашата комисия, която отговаря в парламента за отношенията свързани с международното частно право. Има 27 държави членки, които са членове на конференцията, но Европейския съюз като съюз от 2007 година, 1 април, Европейския съюз е, е член на конференцията. Конференцията е а, с, а, генерален секретариат, а, е, тя е, прави всичко възможно да улесни работата на държавите членки, е, което става възможно според благодарение на нашата гъвкавост в общи линии вътрешната организация е свързана с вземане на решения за представителството на Европейския съюз в Хага. Това са решения, които са свързани с Европейския съюз и с държавите членки. Конференцията не се занимава с вътрешни въпроси в институциите и в държавите членки на конференцията. Господин председателю,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 гласът на Европа да се чуе в рамките на конференцията и в международните институции, според нас е много важно всички държави членки да продължат да се изказват по време на конференцията. Европейски съюз трябва да се изразява, с, да говори с един глас по важните въпроси. Това е много важно, но богатството на Европа е един единство в разнообразията. И работата на конференцията е, се облагодетелства не само от е, становището на Европейския съюз, но и на неговите държави членки. И а, е, ние очакваме е, също така представители на отделните държави и на техните правни системи. Идеята е, е, че Европейския съюз може да се изразява, както и държавите членки, за да може света да чуе богатството на Европа. Е, конферен... Хакската конференция е, имаше а, значителна дейност. А, трите последни а, държави, а, които се присъединиха, са от три континента. Филипините с една голяма диаспора се а, присъедини а, в. А, в а, през април остров Маврици и Коста Рика и сега вече имаме 72, 72 страни членки, включително Европейския съюз и 75 държави участват в една конвенция или друга, така че имаме общо заето 130 държави, които са свързани с конференция. Господин председател, уважаеми дами и господа, Времето, в което се провежда това заседание е много важно. Току-що приключихме е, заседание на, на Генералния съвет след следващата седмица изготвяме е, един форум за защита на децата. Това ще бъде рекордно заседание от гледна точка на присъствието на държави членки. Около 250 е, е, представители ще се съберат в Хага и във връзка с заседанието на съвета комисията ви е предоставила полезна информация относно нейните заключения. Това беше раздадено на английски и на френски. Всичките заключения сме готови да отговаряме на всякакви въпроси, които можете да искате да повдигнете. За нас беше много голямо удоволствие, че Европейски съюз през април в тази връзка подпис последната хап. Хагска конвенция за възстановяването на, за, на плащането на детска издръжка, на семейни издръжки. Ние много се радваме, че Европейския съюз подписа този документ. Очакваме неговата ратификация. Ако ми позволите, господин председателю, един кратък коментар за сегашното състояние във връзка с, с глобалните хакски конвенции по а, конференции по международно частно право. Трябва да разглеждаме кон, конвенциите приети а, преди и след 2000-та година. А приетите в Хага след 20, 2000-та година конвенции дават възможност на Европейска българската общност да се присъединят заедно с държавите членки, където има разделяне на правомощите. Европейски съюз вече е подписал два инструмента. Конвенцията от 2007 година, която тук ще беше спомената, и конвенцията от 2005 година. Това са много важни инструменти пряко свързани с Брюксел 1 ние следихме с много голям интерес предложенията за а, да черпим вдъхновение от Брюксел 1 и се надяваме, че скоро ще може да ратифицирате този инструмент и че а, може би няма да трябва да се изчаква приключването на работата по Брюксел 1, за да може това да се случи технически без да а, се изчаква ратифицирането на Брюксел 1. Естествено, парламента играе много важна роля в, а, и при това роля, която ние много високо уважаваме. Един документ, който е ратифициран на протокол от 2007 година за приложимото право Европейския съюз първи се присъедини и ние сме много удовлетворени. Ситуацията е различна за а, конвенциите прияти в Хага преди 2000 година. Там не може да има клауза за присъединяването на общността. Има голям списък от конвенции, около 35, в които няма възможност Европейски съюз да се присъедини като съюз към тях, но те са изключително важни за гражданите на Европейския съюз и би било много добре, ако всички държави членки преценят да се се присъединят. Повечето от държавите членки на Европейския съюз страни по тези конвенции. Най-спешният случай, който искам да споделя с вас и господин Данкън ще е, каже това, става въпрос за конвенцията от 2006 година за закрила на децата. Тя е в сила и също така конвенцията от 2000 година за защита на възрастните хора. Това е изключително важно предвид застаряването на Европа. Една друга важна а, конвенция за глобални компетенции, която се прилага за повечето държави членки. Достъпа до правосъдие на конвенцията всъщност показва нейното значение и не всички държави членки на Европейския съюз са страни по тази конвенция. Ние а, е, се радяваме, че ще се работи по решението от 2007 година, тази тъжествена декларация за присъединяването, че ще бъде последвана от конкретни стъпки. И аз мисля, е, че сега е, заместник генералния секретар би трябвало да вземе думата и да развие темата в повече подробности. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, само няколко думи, които ще ви създадат представа за онези области, по които работим. Генералният секретар спомена конвенцията от 80-та година по отношение на отвличането на деца. Тази конвенция продължава да привлича нови страни през последните няколко години, както някои от вас знаят, Марокко стана страна по тази конвенция. Това беше нещо изключително важно Страни като Сингапур също се присъединиха. Има други страни, които се присъединяват. Вероятно сте чули, че Япония съвсем наскоро официално заяви своето намерение да се присъедини към конвенцията от 80-та година. Смятаме, че това е изключително важно. И отговаря и на исканията на много страни от Европейския съюз и техните желания. Корея също върви към присъединяване. Руската федерация трябва да се отбележи също върви по пътя на присъединяването. Има предложение, което сега е готово да влезе в Руската дума. Както каза генералния секретар, следващата седмица ще имаме цялостен преглед на практическото опериране на конвенцията от 80-та година, заедно с конвенцията от 1996 за защитата на децата няколко неща, които ще обсъдим. Един от най-важните въпроси е свързан с онези казуси, когато родителя, който е оставен на, на определено място в една страна, кандидатства за връщането на детето. Много често придружаващия родител е обект на лошо третиране или малтретиране и затова се стига до подобни казуси. Третирането на подобни случаи създава проблеми, особено като се има предвид, че в Хага производството трябва да тече много бързо. Така че ние се опитваме да помогнем на съдиите да постигнат равновесието между бързото решение на казуса, но и разглеждането на аргументите по един разумен начин. Освен това, следим и развитието на медиацията и имаме наръчник за най-добри практики по отношение на медиацията във връзка с конвенцията от 80-та година. Очакваме да видим с нетърпение, че повечето от тези случаи ще бъдат разрешени чрез медиация. Над 40% от тези случаи вече е, в рамките на хакската система се разрешава чрез някакъв вид споразумение. Искаме броя на тези споразумения да се повиши, защото за бъдещето на тези семейства и връзките между родителите и децата идеалната ситуация е да има споразумение. По отношение на конвенцията от 96-та година, на тази среща ще обсъдим новия наръчник който създадохме, за да е, направляваме централните органи, адвокатите, съдиите е, в е, духа на конвенцията. Вероятно знаете, че получихме вдъхновение за наръчника от наръчника, който беше изготвен от Европейския съюз по отношение на регламент Брюксел 2А. Друга област, по която работим в момента, господин председател, и която смятам, че е от сериозен интерес за държавите членки и за членовете на комисията е въпроса за майките заместители в международен план. Предложиш се Хакската конференция да засили своята работа по отношение на споразуменията, свързани с майките заместители в международен план. Много проблеми се пораждат поради факта, че много страни имат различна позиция относно тези майки заместители. Дори някои страни в Европейския съюз не регламентират това положение. Някои страни поставят това извън закона, налагат сериозни рестрикции. Има страни обаче, които позволяват да съществува нещо подобно и в резултат на цялата тази обстановка има подбор на страни, съответно има трансгранични проблеми. От доста време работим по този въпрос. Следваме развитието на съдебната практика в много страни, в Европейския съюз и извън него. Разглеждаме някои от сериозните трудности, които се пораждат за съответните лица в подобни казуси. Има несигурност относно статута на детето и понякога националността на детето. Има иммиграционни въпроси, свързани с много от тези казуси. Възниква въпроса за подходящата правна техника, за установяване на отношението между родителя и дете детето и отношението между мястото, където детето е родено и мястото, където живеят приемните родители. Експлоатацията е сериозен въпрос. Всички страни по едно такова споразумение за майки приемнички трябва да бъдат защитени. Детето може да е експлуатирано, но и майката може да бъде експлуатирана. Всъщност и двете страни са в уязвимо положение. Знаете много често, че родителите просто искат да има дете и са готови да заплатят много пари за това. Така че има възможност за експлоатация и на двете страни. Ние смятаме, че много може да се направи в тази област и Хакската конференция е готова да се заеме с тази работа. Имаме нужда от по-голяма яснота по отношение на правилата за статута в международното частно право, принадлежността на детето. Трябва да развием вероятно система за административно сътрудничество, с други думи, структури и процедури за контрол на онова, което може да се нарече международни доставчици на деца за майки или родители, заместители, различните органи, агенции, които се занимават с това, трябва да въведем правила, които да се справят с риск, правила, които трябва да се справят и с нерегламентираното финансово облагодетелстване от нещо подобно. Знаем, че подходите в различните държави са много различни. Някои държави въобще не искат да се занимават с тази тема, но си мисля, че ако успеем да убедим страните, независимо дали са за или против подобни разпоредби, е, че има общ интерес в регламентирането на всичко това и най-вече има интерес да се защитят индивидите в тези процеси и най-вече детето, защото детето е един невинен не знаеш нищо продукт на тази нова технология, е, то тогава ще стигнем до нещо много добро. Е, господин председателю, още една-две области има предложение на Канада да се разгледа въпроса за признаването на заповедите за защита. Например, когато има домашно насилие и да кажем брачния партньор в една страна получи заповед, според която другия партньор не може да се доближава до него на определено разстояние или трябва да напусне страната или нещо подобно. Проблема, който възниква е какво става, когато жертвата трябва да пътува и отиде в друга юрисдикция. Трябва да продължим да осъществяваме закрива по силата на тази заповед за защита. Така че разглеждаме тези е, разпоредби, свързани с международното признание на заповедите за закрила. Това не е нещо лесно, защото законите тук са смесица от гражданско и наказателно право. Това обаче е реалност, пред която трябва да се изправим. И накрая осиновяването в което са замесени две или повече страни. Сега имаме повече от 80 страни, които са част от конвенцията от 1993 година. Основната ни работа по тази конвенция е да осигурим техническа подкрепа, обучение, помощ за обучение, най-вече за страните на происход. Работим с страни като Камбоджа, Гватемала, там доста време прекарахме Хаити. Много проблемни страни, вниманието от което те се нуждаят много често се простира далече във времето. Така че е, основните трудности са на лице и основната трудност е всъщност да се намери финансиране за всички тези проекти. Освен това, е, да намерим е, място за детето от тези страни, място, което да е достатъчно безопасно за него и да е етично, освен това. Отчитаме обаче и положението на евентуалните осиновители, защото те всъщно искат да има една изчистена етична система на осиновяване в международен мащаб. Така че това са области, в които все има усилена работа, и имаме отчаяна нужда от ресурси. Благодаря. Благодаря и на двама ви за всеобхватния доклад. Даяна. Благодаря, господин председател, и много благодаря на господин Ван Лоун и господин Ланг, Данкън за това, че очертаха работата на Хакската конференция в толкова много критично важни и а, деликатни сфери, които дълбоко засягат отделните граждани. Много е добре да ни се напомня а, това, което правите е, и а, възможността за подкрепа от страна на Хакската, конвен... Хакската конференция, за да може конвенциите да функционират а, добре. А, подкрепата на а, а, хакските а, конвенции е изключително важна. Именно това ни е необходимо, господин председател, като комисия, за да може е, ясно да се посочи на държавите членки е, за значението на някои от конвенциите от е, преди 2000 година, които не действат все още пълно от с държавите членки, за да може държавите членки да не са изкушени да влизат в двустранни отношения, те може би на първо четане може да са привлекателни, но всъщност те са лишени от подкрепата, която може да се предостави на трети страни, за да може да функционира там системата правилно за всички. И след като чухме това, което чухме днес, ми хрумна дали не би било уместно нашата комисия да изготви резолюция в подкрепа на някои от проблемите, които днес бяха доведени до нашето внимание във връзка с, с някои от по-ранните конвенции и а, с трудните въпроси на финансиране. Струва ми се, че би било уместно да проявим подкрепата си, ако това е възможно. Може би също така да засегнем някои сфери на бъдещата ни работа по въпросите за майките заместители или сурогатните майки, както и по въпроса за заповедите за закрила и домашното насилие. Защото знам, че нещо, което се среща все повече и повече в държавите членки, това е проблеми проистичащи не само от това, което аз наричам традиционно домашно насилие, а по-скоро от а, насилие на честа срещу мъже или срещу жени за да може тези заповеди за закрила да включат и тези проблеми, защото това се случва в редици държави членки хората се предвиждат, предвиждат от трета страна в Европейския съюз. И има проблеми, които трябва да бъдат решавани и а, разпоредби, които следва да бъдат зачитани. И а, ме интересува какво мислите по този въпрос. И вие знаете, че в продължение на няколко години аз наблюдавах въпроса на съдебните решения. И а, е, това беше включено в дневния ред. Аз аплодирам това, но не би трябвало да бъдем свръхоптимистични. Ще бъда много благодарна да знам какво мислите вие по е, тази нова инициатива. И една друга сфера, която според мен е интересна, е работата за това как се работи с, с чуждото право. За мен ме, мен ме интересува какво мислите вие, как се работи в Хакската конференция. Благодаря ви. Благодаря за това, което правите. Господин председател, както казах, можем би чрез резолюция да намерим някакъв начин да подкрепим това, което беше казано. И ако ми позволите още нещо, мисля, че би било добре ние да присъстваме на заседание на Хакската конференция, за да се отрази позицията и на Европейския парламент. Благодаря. Идеята с резолюцията можем да обсъдим по време на следващото заседание на координаторите. Може и да е а, устно запитване, а, нещо, което не изисква толкова много разхищение на усилия. Госпожа Лихтенбергер, благодаря за доклада. Впечатляващо е каква работа сте свършили и колко тежка е била тази работа. Подкрепям колегата и казаното от нея за идеята за провеждане на бъдещо сътрудничество. Беше спомената и темата за отвличането на деца. Видяхме, че и руската дума обмисля варианти Русия да се присъедини към такова споразумение. Има двустранно обаче двустранно споразумение между Франция и Русия би било проблем в тази област. Трябва, може би, да се подходи в рамките на конвенцията. Моля за мнение по този въпрос. Успокояващо е, че има мерки, които се предприемат, но развитията трябва да се следят. Относно сурогатните майки има правен проблем. Също е трудно да се обхване съществуващата правна терминология. Нямам идея как може да се уредят тези въпроси. а, може би тези а, сурогатни майки, замесващи майки, да не са подложени на а, натиск. А, това, че международното право взема централно място във вашия доклад е интересно. В Австрия също е засилен този аспект. Трябва да има международно засилено сътрудничество по тези въпроси. И се надяваме, че този подход ще има успех и по този начин може да се предотвратяват конфликти това е един от ключовите въпроси в тази област. Но, както казах, сега, след като е започнала дискусията в а, Руската дума, може би ще има възможност а, да се избегне а, това двустранно споразумение. Господин Хефнер. Мога да се присъединя към казаното от колегите и да кажа колко високо ценя работата на Хакската конференция и то в една не само между национална и междукултурна област, за това, че се а, дава възможност да се работи при спазването на общи разпоредби, международни принципи. Хубаво, че ем, трансграничното сътрудничество и се провежда и извън а, рамките на Европейския съюз за това, че се прилагат а, правни а, практики. Разгледах тук тази статистика, която ни беше раздадена. Тя е много интересна. Тя съставлява част от конвенциите, които са представени. Не съм наясно с тази статистика. Човек трябва да я разгледа на спокойствие. Но все пак имам няколко въпроси, за да мога да разбера статистиката по-добре. На какво се дължи факта, че толкова много конвенции не са били ратифицирани или няма да бъдат ратифицирани? Така разбирам графиката, че тези, които не са ратифицирани са с, с звездичка, а тези, които трябва да бъдат а, приети, не са приети и ратифицирани в нито една държава а, членка. А също а, има и конвенции, за които държави членки са обявили, че няма да ги приемат, ги отхвърлят. Има и конвенции, които са прияти само в една-две държави а, членки. А, може би има някакви а, разумни основания а, има и членове като Филипините, които са ратифицирали само една конвенция, пък Малазия не е ратифицирала нито една. Може да ни помогнете да разберем по-добре тези а, данни от статистиката. Да, това а, бяха въпросите. Връщам ви думата. Благодаря, господин председател. Много сме благодарни за подкрепата, изказана в залата от колегите и тримата депутати ни подкрепиха. Това е доста окоръжително. Ще отговоря на три въпроса. Господин Дънкън ще отговори на останалите. Госпожа Уолис говори за нашата работа по отношение на решенията. Спомням си, че тя беше в Хага преди около 10 години, когато амбициозно работихме за онова, което понякога се наричаше Брюксел на глобално ниво, в крайна сметка това се оказа твърде проблемно и трябваше да свием приложното поле на инструмента. Е, стигнахме до конвенцията за избор на съд. Е, смятаме, че това е изключително важен инструмент и каквото и да правим по отношение на решенията, е, се опитваме да накараме страните да приемат тази конвенция. По отношение на тази работа не е лесно, с изключение на Нью-Йоркската конвенция, Е, няма, няма е, голямо е, приемане, така че първата конвенция, по която работим усилено е конвенцията за избора на съд и си мисля, че шансовете стават добри. Аз пледирам Европейския съюз да продължи своите усилия, за да се присъедини към тази конвенция. беше взето предпазливо решение да се поднови работата по един по-голям проект, по по-широкия проект. Това беше важно, тъй като економическата дейност и центъра на економическата ни дейност се придвижват на изток, данните се променят ставаме свидетели на това. Мисля, че не трябва да бъдем свръхамбициозни. Много трудно се стига до консенсус по това, което наричаме а, е, директни, преки основания за а, е, юрисдикция или компетентност. А, е, може би е по-безопасно първо да се разгледа проблема за признаването и изпълнението на решенията, да не пипаме юрисдикцията, да установим критерии, според които решенията трябва да бъдат признати и изпълнени. И ако това стане, това вече ще е една значителна стъпка и когато това се направи, можем евентуално да се заемем с някои свързани с това въпроси, като например лист пенденс, стълкновенията между юрисдикциите и така нататък. Тази работа обаче все още предстои да започне и трябва да намерим ресурси да се вземем с нея за следващите няколко години. По отношение на международното право, участваме с експерти в редица заседание. Опитваме се да видим какъв е статута на чуждестранното право, на чуждото право. Не е лесно да се даде достъп на гражданите до чуждо право, защото не, е трудно, не е лесно да се получи информация за чуждото право. Имаме предложение на три части. Един бъдещ инструмент, подобно на Лондонската конвенция, която е вече на доста години, може да се заеме с искането от чужди органи за предоставяне на информация, от един чужд съдия, например, но ще ще се отчитат и други елементи, като например предоставянето на информация по интернет. Има много мощни източници на информация в много страни и тези инструменти целят да създадат единство на критериите, като например нивото на коректност на преводите, актуализацията на информацията и накрая ще има и една глава, според която съдиите и другите заинтересовани лица ще могат да се допитват до мрежа от експерти по въпроси, по които не е достатъчно просто да се зададе въпрос и да се получи отговор от друг съдия, а просто трябва да има диалог в трудни области, като например несъстоятелността. Все още обаче смятаме, че няма мнозинство и определено няма консенсус по отношение на третирането на тази тема. Беше повдигнат практически въпрос за това как да тълкуваме този документ. Защо някои конвенции не са ратифицирани от някои страни. Можем да погледнем нещата от двете страни. Ако погледнете тази страна, която ви дава конвенциите и държавите членки, ще видите, че нещата са доста впечатляващи. Много ратификации има. Не забравяйте, че ние не сме в удобна позиция в качеството си на Европейския съюз. Приемаме в съюза някакъв регламент, например, и хоп, то отива във всички държави членки. Това обаче не е така тук, тъй като трябва да се премине през парламентите на всички държави членки. Някои страни са постигнали важен напредък, други все още работят. Средно 20-25 ратификации има годишно, което не е толкова лошо и бройката се увеличава. Освен това, трябва да разберете, че ако погледнем някои от конвенциите, те са били ревизирани. Конвенцията за основяването, за която говорите от 65-та година, вече не съществува. Сега има една друга конвенция, Римско 23, е, в списъка, е, която вече е ратифицирана на широка основа. Не очакваме много страни да ратифицират е, конвенция номер 10 за защитата на малолетните, защото сега това всъщност е конвенция номер 34 от 96 година, която просто има за цел да замени тази стара конвенция. Много неща се случват в момента в много страни. Нашата работа става все по-известна. В петък бях в Санкт-Петербург. Имаше там един международен форум, свикан от президента Медведев. Той беше там самия и говори за работата на Русия. Думата вече прие съответното законодателство. Сега отиваме вече към а, другата камера на руския парламент. Доволни ли сме? Естествено, че не сме. Винаги може нещата да са по-добри, но ако погледнем последните 10 години, има сериозен напредък и много страни, свързани с Хакската конференция, са постигнали сериозен напредък. Броя на държавите членки е увеличен значително. Както госпожа Лолис справо каза, всичко това зависи обаче от голямата подкрепа за нашия секретариат и от страна на много различни органи в различните държави членки. Благодаря. Мисля, че така отговарям на вашите въпроси. Сега давам думата на колегите. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко по въпроса за двустранните договорености, по-специално във връзка с Русия и Руската федерация беше повдигнат. Разбира се, ние споделяме загрижеността, която беше изразена. Ние сме говорили с руската страна по този въпрос, не само във връзка с конвенцията за отвличанията, но във връзка с, с Междунационалната конвенция за осиновяването. Руснаците си я подписали, обаче те по-скоро предпочитат двустранни преговори по подобни въпроси. Загрижеността е, че те твърдят, че по би трябвало да има една по-усъвършенствана система за сътрудничество в двустранните споразумения. Ние им посочваме какви са трудностите, ако не сте член на Хагската конвенция, не сте част от световната общност, посветила се на развитието на добрите практики, нямате огромната подкрепа а, на мрежата на централни органи, на експерти. Също така това е доста неефективен начин да се водят преговори с всяка държава по-отделно. Това е неефективно и създава огромни услужнения за практикуващите. Например, в конвенцията за а, от а, за а, Една възможност е, че нашите конвенции могат да се добавят е, към, към нашите конвенции може да се добавят неща. Ако държавите искат по-голяма по, по защита за децата в рамките на конвенцията на отвличането и на осиновяването, това може да се направи и с конвенцията от 80-та година за е, отвличане на деца и това а, може, разбира се, да се урежда и чрез Брюксел 2А. Аз мисля, че тези доводи постепенно продължава, постепенно придобиват ефект. И съвсем накратко беше повдигнат въпроса защо някои държави не са така явно присъстващи на списъка по ратификациите. Тези конвенции не са така известни в някои държави, както са известни в други. Например, в мусулманските държави. Ние работим по един процес, който се нарича процеса от Малта, за да постигнем диалог между това, което ние наричаме хакските държави мусулманските държави, особено по трансгранични семейни дела. А, може да споменем също така и Филипините. Мина преди години организирахме големи регионални конференции, за да може да при... доведем до е, знанието на държавите в Тихоокеанския регион е, на е, познание за хакс политическия процес. Следващото ще бъде в Манила. Ние се опитваме да направим подобни прояви и в Африка, на юг от Сахара, може би ще има известни предимства някои от тези държави да се присъединят към Хакската конвенция. Ние работим по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря, много интересна беше информацията, която ни предоставихте. По време на съдето на координаторите ще обсъдим информация, която ни предоставихте и ще изготвим евентуално резолюция. Благодаря ви за участието. Сега преминаваме към точка 11, доклада на колегата Циобо, където става за, дума за официалния вестник на Европейския съюз. Пане Przewodniczący, благодаря, господин председателю, дами и господа. Тук става въпрос а, за електронното издание на официалния вестник на Европейския съюз. В момента има предложение на Европейската комисия и става въпроса за това електронното издание на официалния е, вестник да има правно действие. Е, в настоящата ситуация е, никой не използва хартиената версия на вестника, всички използват електронното издание. И тук се получава един парадокс, защото знаем, че електронното издание няма никакво правно действие, няма никакво правно основание. Е, за това електронното издание да се счита за правно признато. това предложение включва в себе си да се извършат промени. Предложението е много позитивно, според мен, и промените, предложени в него, също ще имат положително въздействие. Както казах, в наши дни единственото предимство на електронното издание се състои в информативния му характер, но тази онлайн версия не дава никаква правна сигурност. Надявам се, че ще споделите моето мнение всички трябва да имат достъп до европейското законодателство и най-вече в интернет. Тези технологии трябва да бъдат използвани. Става въпрос за това да улесним живота на нашите граждани. Достъпа до европейското законодателство трябва да е бърз и ефтин. И това ще стане след като използваме модерните технологии. Това е възможно. Ето защо с голяма радост поделям, че ние ще приемем предложението на Европейската комисия. По-скоро можем да приемем едно такова предложение. Освен това, има единодушие по този въпрос в съвета. Неофициално е а, това становище, но все пак знам, че има становище. Електронното издание на а, официалния вестник трябва да има правно а, действие. И а, хартиената форма трябва да а, има само а, информативен характер. Значи точно обратното на сегашната си ситуация. Сега, интернет страницата на EULEX. Много използват тази страница и се изненадват, че по време на един съдебен процес не могат да се позоват на текстовете, които са чели онлайн. А, но а, в този момент, когато четат, те не знаят, че няма да могат да се позоват на тази информация след това. Има един правен случай с Кома Лукс, при, в който съда реши, че в крайна сметка няма регламент, който да урежда правното действие на електронното издание на вестника. И сега, настоящият проект проекторегламент има за цел да промени тази а, а, парадоксална ситуация. също така продължението включва да се ам, въведе електронния подпис и чрез този електронен подпис да се удостовери верността на съответния документ електронното издание а, на ам, официалния вестник да бъде адаптирано и за хората с увреждания, но този вариант да има само информативен характер. Няма да е официален документ с правно действие. Сега, ако а, има прекъсване или някаква повреда в а, а, технологиите и повече от един ден не се няма достъп до електронното издание, то тогава ще се приема хартияния вариант на изданието. Технологиите се развиват а, а, много бързо и ние не сме експерти, но а, електронното издание трябва да има правно действие. От технологична гледна точка трябва да има гаранция, че никой няма да може да манипулира това съдържание, съдържанието в изданието и няма да може да го използва за лични нужди. Предложението в регламента изпълнява целта за сигурността и гарантиране сигурността на електронното издание и по този начин да се гарантира сигурността на европейските граждани. В същото време искам да ви кажа, че в Лисабонския договор няма е, няма разпоредби, свързани с правното основание на тази област. Правилата не са еднозначни. Благодаря за ем, интересните разговори с секретарята. Секретарята е, посочи, че може да има някакви съмнения. След разговора с секретарята обмислих нещата още веднъж и искам да ви кажа до какви изводи стигнах по отношение на правното основание за електронното издание на официалния вестник. е въпрос за член 297, в който се съдържат задълженията за това законодателните актове да бъдат публикувани в официалния вестник, но не се споменава в този член 297 за формата на публикуване, което значи, че не е изключено електронното публикуване. В разговора с секретарията говорихме и за това, че, например, член 15 е, урежда достъпа до документи, до законодателните документи. За какво става въпрос тук? Например, за стенограми от заседанията, е, експертизи, становища, мнения. Както виждате, този член е много специфичен, много особен и в този член не става въпрос за правни актове, чието публик тълкуване е задължително съгласно Лисабонския договор. Според мен, член 352 трябва да бъде приложен, свързан с клаузата за гъвкавост. По искане на комисията, съвета трябва да реши дали ще се проведат консултации с Европейския парламент. Става въпрос за случаи, за които няма други правни основания. Каква е целта на Европейския съюз в този случай? Реализиране и публикуване на официалния вестник. Европейския съд вече е, е, заключи, че има нужда от конкретни разпоредби, свързани с правното основание за официално публикуване на вестника в електронен вариант. Както вече спомнах, член 352, ако няма други правни основания, трябва да се позовем на него и смятам, че в този случай а, трябва да подходим така. Говорих с представители на унгарското председателство. Много приятна среща беше това а, те ам, поеха ангажимент да работят а, по този регламент. А, получиха потвърждение от унгарското председателство, че през юни ще може да бъде прият този регламент. Какво означава това? Ако следваме този график, то Нашата комисия може да подложи на гласуване доклада по време на заседанието през юни. Или и след това да се вземе решение в пленарна зала по време на мини пленарната сесия в Брюксел. Не смятам, че материята е много сложна и че има някакви противоречия, но все пак трябва да обсъдим този въпрос. Аз съм открит за вашите предложения, но съм сигурен, че ще се справим и с този амбициозен график. В заключение, искам да кажа, че този регламент носи само ползи. И този регламент ще доведе и до правното признаване и правното действие на е, електронния вариант на официалния вестник. Тук става въпрос също и за увеличаване на правната сигурност, как че спесят и разходи от е, ам, печатане на хартиената версия на вестника. ще е от полза и за гражданите, защото те ще могат да ползват електронното издание безплатно. Председателя, благодаря за вашето изложение. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председателю. Като докладчика в Сянка по този въпрос приветствам инициативата на унгарското председателство и подкрепям, разбира се, подходът, който беше предложен от колегата Зебро. Смятам, че тук става въпрос за един много важен въпрос, тъй като още от 1998 година а, вестникът е наличен и в електронен вариант – и все по-малко хора използват хартиен вариант на вестника. Това е въпрос, който трябва да бъде уреден и трябва да се създаде правна сигурност. Това може да стане, когато подходим така, както беше предложено от колегата. Това ще е един голям напредък по отношение на нашите европейски граждани и ние трябва незабавно да създадем правните рамки. Можем да спестим средства и време, когато осигурим достъп до електронното издание на официалния вестник и въобще до всички документи на във връзка с европейското законодателство с осигуряването на достъп можем да улесним ежедневието не само на гражданите, но и на дружествата, на ам, местните и регионални власти. По този начин ще засили и интереса на нашите граждани. Ще ем, знаят по-добре какво се случва в Европейския съюз. И по този начин ще се популяризира нашата работа. Хората ще започнат да разбират по-добре с какво се занимаваме. Цифровият дневен ред е много важен за нас и, той има за цел да, да опрости и улесни ежедневието на нашите граждани. Това ще е една стъпка напред. Аз се... Присъединявам се към колегата Зиро. Ако не трябва да променяме член 352, и освен това съм на мнение, че трябва да се приложи бърза процедура. Надявам се, че ще получим и одобрението и подкрепата и на останалите политически групи. Благодаря относно спешната процедура. Казахме, че има малък проблем, тъй като а, другите две комисии казаха, че искат да изготвят а, свои становища. И Явко и Либе казаха така. Госпожа Рехнер. Dankeschön. Inhaltlich möchte ich gar nicht großartig etwas sagen. Благодаря. Не искам да коментирам по същество. Тук Мисля, че трябва да подкрепим напълно това предложение за регламент. Вече сме в 21 век и си мисля, че това е една много важна стъпка, ако искаме да бъдем актуални. Има някои аргументи, свързани с правните основания. Тук докладчика ясно каза, че има съмнение. Споменава се член 3.4.1. Разбирам това, онова, което ни вълнува в качеството ни на евродепутати, е, е как ще работим. Дали само ще гласуваме или ще работим в е, процедура на съвместно взимане на решение. Може би правната служба може да вземе отношение. Липсва ми ясна обосновка на това защо член 352 ще се използва за основание. Напълно разбирам желанието да се действа максимално бързо. Знам, че унгарското председателство иска да приключи работа, но е важно и ние да разбираме за какво става въпрос. Господин Хефнер. Благодаря. И аз нямам какво толкова много да кажа. Надълго и на широко нещата бяха представени. Наистина съвсем разумно е ще се, да се въведе електронния вариант на официалния вестник. Радвам се, че ще спестим разходи от печатането на вестника. Е, няма никакви съмнения за паузите, е, Предложението е добре. Е, ние го подкрепяме. Обаче това не въжи е, за правното основание. Ние искаме бързо да стигнем до един положителен е, резултат, но а, е, смятам, че трябва да изберем друго правно основание. Вчера участвах на заседанието на комисията АВКО и а, в АВКО единодушно беше взето решение, това предложение и да бъде отхвърлено, ако се а, държи е, за ам, прилагането на спешната процедура. Искам да кажа, че член 352 не е, а, не е предвиден за такива случаи. А, въп 297 член, 297 член беше споменат, член 15 беше споменат. Това са а, други а, разумни възможности а, и други правни основания, които могат да се използват за уреждане на този въпрос. А ние смятаме, че е погрешно а, да се използва член 352 като правно основание. Това е единствената а, причина, поради която АВКО а, се противопостави на а, бързата процедура. И АВКО държи и пледира за избирането на друго правно основание. Господин Стоянов. Благодаря, господин председателю. Аз честно казвам не мога много добре да разбера всъщност какъв е проблема в цялата ситуация. А, така или иначе, електронното издание би трябвало да отразява едно към едно това, което е направено в хартиеното издание. И не мога да разбера какъв е проблема? А, защо трябва електронното издание да, да има юридическа сила, като то е точно копия на хартиеното издание? Все едно да взема хартияния, официалния харти... официалното хартиено отпечатване, да отида да го преснимам на ксерокс и след това да искам да придам правна сила на ксерокопията ми. То е идентично, то е същото. И не мога да разбера хората, които а, са направили проверка в интернет, след което отиват да цитират текстовете в съда. Тук докладчика каза, че те имат проблем с а, това, че не могат да ползват електронния текст. Ами ако те са се позовали да кажат, ако са се позовали на Евролекс или на сайта, където са чели изданието, е, това естествено е юридическа немърливост. Би трябвало да се позовеш на броя на, на официалния вестник, а не на сайта, в който е издаден вестника. Е, естествено, че а, ще им бъдат създадени проблеми, но те са технологически тези проблеми. А, другия въпрос, който според мен е, може да създаде проблем е, тъй като а, официалният вестник съществува само с една единствена цел за промулгацията и влизането в сила на правните актове, на нормативните актове на Европейския съюз. Ако а, хартиеното издание и електронното издание не излизат едновременно, т.е. в един и същи ден, да бъдат е, едното публикувано на другото качено в интернет, тогава ще се създаде проблем с точната дата на влизането на актовете. И трябва много ясно да бъде определено кое е изданието, което а, има сила от гледна точка на влизането в сила на актовете. А, и да, да не се допуска, защото докладчика тук каза, ако няма достъп до сайта поради технологически причини повече от един ден, тогава да се счита хартиеното издание за валидно, електронното не. Това според мен би могло да създаде проблеми от гледна точка на влизането на някои от актовете на Съюза в сила и затова трябва много добре да се помисли а, дали, дали това е необходимо, защото както и казах в началото на своето изказване, електронната версия е просто едно копие. А, за мен е придаването на толкова голяма тежест на този въпрос някакси ми изглежда безсмислено в крайна сметка. И сега ще се запозная допълнително с доклада. Ако може в края на дебата да кажете и какъв е срока за внасяне на изменения, за да мога да предприема необходимите действия. Мерси. Danke. Frau Госпожа Тайн има думата. Първо съвсем накратко искам да противореча на моя колега, който се изказа преди мен, че има много проблеми, е, свързани с електронната версия, че те не са едно към едно идентични в крайна сметка и че не е случайно, че повече държави членки подкрепиха хартияния вариант на изданието. Е, най-важното е да знаем кога и какво влиза в е, сила и когато има несигурно правно основание, какъвто е случая. И ако електронното издание трябва да е меродавно, то трябва да помислим колко а, адвокати а, ще се позоват на това правно основание и че много от тях могат да обжалват едно или друго решение при използването на някакъв регламент или директива, защото те не са били влезли в сила по това време. Като докладчик в Сянка за Алде искам а, да кажа, че ние сме против бързата процедура. Както казах, правното основание е най- а, най-важното в този случай. През 2013 година всеки гражданин трябва да има достъп до интернет. Но като погледнем а, сегашното развитие на нещата, аз се съмнявам, че дори и в Германия няма да постигнем тази цел до 2013 година. В момента само 70% от гражданите има достъп до интернет, дори не всички дружества има достъп до интернет. Така че електронната версия а, не е толкова печелища, защото 30% от гражданите няма достъп до нея. А, обаче а, хората, които трябва да работят с автентичната версия, например държавните служители. Искам да противореча на колегата преди мен и да кажа, че а, в а, Германия от голямо а, значение, например за нотариусите, които трябва в съответния момент, светната минута да се позоват на едно или друго решение. И ако няма достъп до интернет, какво ще се случи а, тогава? И а, а, дали, ако се въведе задължение допълнително а, да се а, прави копия на съответната електронна версия, на преносим носител и така нататък, а, Просто препоръчвам а, на спокойствие да се а, обсъди а, този въпрос. На, наистина никой не иска на празно да се изсичат дървета, но все пак трябва да се замислим какви може да са последствията от едно такова решение, защото темата е изключително важна. Благодаря. Ще има и допълнителен проблем с член 352 и ам, може би унгарското председателство няма да може да вземе решение. Конституционният съд трябва да вземе решение. Всички решения, свързани с член 352, са свързани с единодушие. процедурата може да отнеме месеци и иллюзия, е, че а, до юни ще има възможност регламента да бъде одобрен. И така, как ще процедираме по-нататък? Господин Стоянов. Само една секунда, господин председател. Госпожа Тенче явно не ме е разбрала добре, защото тя не само, че не противостоеше на моята позиция в своето изказване, а напротив, потвърди я, явно сме на едно и също мнение. Мерси. Добре, това означава нормална процедура. И сега имаме нужда а, от доклад, а, свързан с а, обикновена процедура. Сега докладчика. Благодаря, господин председателю. Благодаря за тази дискусия. Тя беше много важна, също и наложителна. Виждаме, че имаме нужда от това да говорим допълнително за правното основание. Аз съм на мнение, че трябва да се обсъди допълнително правното основание. Както казах, аз съм открит за такива дискусии. По отношение на приемането на регламента, има разбирателство по този въпрос. Няма да повтарям моите аргументи. Както в началото вече подробно ги обясних. Председателят каза току-що, че трябва да е, предложим обикновената процедура. Благодаря, казва председателя. А, може би да чуем мнението следващия път на правната служба, а, е, свързана с правното основание по член 352. Благодаря ви и сега приключваме с тази точка. Благодаря на докладчика. 12 и 13 точка ги а, е, отлагаме за друго заседание съвета. Извинете, сега председателството. Um, Благодаря, господин председателю. Исках да кажа много неща относно важността на това предложение, колко е важно то за лесното използване от страна на гражданите, каква правна сигурност то ще даде на ползвателите на официалния вестник. Важно е да има правно валидна електронна версия. Това всичко вече се почерта обаче. Отбелязвам си, че вие се интересувате повече от правния аргумент, свързан с правното основание. За нас, е, извинявам се, че трябва да го кажа, обаче е, това е новина в съвета. Единственото правно основание за нас е член 352 и ще е жалко, ако преминем към една правна битка относно правните основания. Е, член 50 не е правно основание според нас, не е правилно основание, същото въжи и за 297. Ние се допитахме до правните служби и на комисията, чухме и службите на съвета. Искам да ви кажа, че вчера на ниво работна група в съвета стигнахме до споразумение по текста и се надяваме, че той ще бъде одобрен от Корепера следващата седмица. Очакваме, че след това текста ще бъде препратен на съвета на 10 юни. Така че ние се надяваме и очакваме министрите да одобрят този текст текст на 10 юни с член 352 като правно основание. Така че все още пледираме за ускорена процедура. Тук не става въпрос само за унгарското председателство, просто има набрана скорост и мисля, че трябва да положим всички усилия и от двете страни, за да може да приемем този текст максимално бързо. Съмнявам се дали е, трябва сега да навлизаме в е, тънкостите на правните основания. Има регламент свързан с достъп е, документи, регламент 1049, госпожа Лихтенбергер знае за него. Това е коректното правно основание за публикуването на документи. Иначе съвета просто няма как да публикува. Така или иначе това е жива практика в държавите шейки. Говоря за използването на електронната версия. Много, много малко хора използват хартиената версия на официалния вестник, така че по някакъв начин закона сега ще се опита да достигне реалността. Е, просто е, с този регламент се опитваме да отговорим на реалността. Затова ви моля да имаме ускорена процедура, за да може да имаме вашето нашето становище на 24 юни и да преминем след това на разглеждане, към разглеждане на малката пленарна сесия. Да чуем мнението на комисията. You, благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика за представянето. Комисията смята, че достъпа до правосъдие е нещо изключително важно и знам, че вие във вашата комисия няма как да ни противоречите. Някой зададох въпрос дали по отношение на разпространеността на интернет в момента това е правилният момент да се действа. Ако погледнем положението, днес през последната година на сайта Еорлекс има 84 милиона търсения на информация, а има по-малко от 1000 напечатани версии на хартия, абонамент на хартия. Така че виждате, че реалността, както се каза от колегите, не винаги се тълкува както трябва и в случая няма правна валидност на електронната версия, така че трябва да я оправим нещата максимално бързо, затова ние подкрепяме желанието на унгарското председателство този текст да се приеме максимално бързо. По отношение на правното основание, естествено, че сме го разгледали и то подробно, разбираме, че има разбираема неохота от страна на парламента да се позове на член 352, затова разгледахме и другите варианти за това, но за съжаление факт е, че член 352 е правилната опция. Член 15, който се приближава най-близо до възможността да бъде правилно правно основание, засяга индивидуалните права и правата, които могат да са ограничени. Тук обаче говорим за задължително прилагане на европейско законодателство. Разпоребата на член 352, ако я погледнете, дава много ясни условия. Казва се, че става въпрос за действия необходими и дефинирани в рамката на договорите за определяне на целите на договорите и когато договорите не дават друго правно основание. Тези три условия са изпълнени, няма отделно правно основание за постигане на тези цели. Това е част пълнокръвна част от европейските политики, защото Европейския европейското законодателство се публикува в официалния вестник и в електронната му версия и по своето естество става въпрос за постигане на цели, които са очертани в договора. Така че ние разгледахме нещата и се чудя дали си заслужава да се е, отнема време и е, да се прави оценка е, така или иначе ще се стигне до същото заключение. Ние смятаме, че определена полза това досие да се приеме бързо. Благодаря. Благодаря. Трябва да вземем решение, обаче преди да го вземем, трябва хубаво да разгледаме тези членове, защото съмнявам, че всички са ги разгледали обстойно. Както казах, 12-13 точка се отлагат. Точка 300 също се отлага и сега преминаваме към доклада на Даяна Уолис. Господин председател, много съм наясно, че нямам много време, имам само 5 минути. Има и други колеги. След мен това, което ще, бих искал да направя е да привлека вниманието на колегите на втория работен документ, който е представен тук на английски във връзка с въпроса за незавършените ем, е, на, на несвършената работа по Рим 2 във връзка с клевета, работата по този въпрос продължава. Документите са на лице. Искам да призова колегите да коментират този въпрос. Това е нещо, което е изключително актуално, поне в моята държава и се надявам, че в следващото заседание ще трябва да проведем задълбочено обсъждане, защото сега нямаме време. Съгласен съм. Отлагаме тази точка. След това идва доклада на господин Стоянов. Можем ли да отложим вашия доклад или да го обсъдим сега? Точка 16. Аз имам само една минутка да кажа нещо по моя доклад. Ако няма други колеги, които имат желание да вземат отношение, мисля, че можем да го приключим сега. Richard. А, относно доклада за европейските надзорни органи за ценни книжа и пазари, а, аз за сега съм внесъл само едно изменение. Ние имахме а, размяна на мнения преди няколко седмици. За сега съм внесъл само едно изменение, което касае удължаване на срока за разглеждане на делегираните актове, когато парламента и съвета а, искат да повдигнат възражение относно делегирания акт от 2 на 3 месеца, така че да може съответния законодателен орган да има по-голяма възможност да вземе прави, точно отношение по въпроса а, с това дали делегирания акт отговаря на изискванията на договорите и целта на съответния законов акт. Аз повдигнах на предишната размяна на мнение още няколко въпроси, които смятам за много важни, но тъй като нямах възможност да се подготвя, имах и лични ангажименти, както знаете, които отлагам от доста години и успешно приключих наскоро. А, така че в момента разработвам още изменения. Срока за изменение е 30 май, т.е. понеделник. И а, ще внеса още изменения и ще можем да дебатираме по-обстойно, когато дебатираме измененията. Благодаря. Добре, има ли някой, който иска вземе думата? Не. Значи 30 май до 12 часа на обяд е срокът за измененията. Сега 14-та директива няма смисъл, значи не я отлагаме субсидиарността, колегата Лехнер я няма. По точка разни има ли нещо? Няма. Нещо сме забравили. Госпожа Лихтенбергер иска думата по точка разни. Е, вие прескочихте просто нещата и не бях сигурен какво се случва. Точка 17 може да се отложи, 26 и 27. А, тези доклади са предложени. Мога съвсем накратко да се изкажа. Ами карим го няма. Може би да отложим тези точки. Да кажа тогава за срока. Срока 1 юли и Извинете, поправя се оратора 1 юни. А, срокът е 1 юни и след това дискусията ще бъде проведена в последствие. Значи 11 юни доклада, по, а, доклада на Лихтенберг, Лихтенберг и Карим. Срокът за изменение. Двата случая 1 е юни. Was? 30 май. 30 май поправя се председателя. Секретарята моли а, е, да се вземе 30 май като крайна дата. Крайен срок 30 май 12 часа. Госпожа Лихтенбергер, а, е, исках да допълня още нещо. Аз съм открита за компромиси, въпроси и така нататък, така че да се постигне един широк консенсус. И сега по точка разни още нещо няма. Сега приключваме заседанието. Закривам заседанието. Good. Hey. Good. How about you?